Buenos días. Bonjour à tous. Buenos días. Добър ден. Muy buenos días. Добър ден отново, колеги. Amigos y amigas de la Comisión Libe. Добре дошли на заседанието на парламентарната комисия по граждански свободи, и правосъди и вътрешни работи. Либе. Добре дошли на всички и моля ви заемете местата си. Добре дошли отново. Хубаво е да се видим отново. Обеден съм, че се радвате и да се видите помежду си след лятната вакансия. Обеден съм, че добре сте се презаредили, Изпълнени сте с нови сили, готови сте за нови парламентарни подвизи. Тук в парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която, както винаги, има доста напредна дневен ред. Днес имаме предвидено и електронно гласуване в рамките на сутрешното заседание – с това искам да напомня на онези, които не са донесли електронните си карти, да се организират да ги получат, за да могат да гласуват. И както обикновенно, след като ви напомних за картите за гласуване, точка първа е приемане на дневния ред. Тук нямаме никакви бележки. Знаете, че основната точка преди гласуването е предвидена да е седма точка за сезонните работници. Отлага се за 10.45. Няма възражения, предполагам. Така, продължаваме с протокола от предишното заседание, проведено през юни, преди лятната вакансия. Ако не са внесени предложения за изменение и допълнение на проекта. Той е прият. И така, преди да преминем към първата точка по същество, пакета за борба с корупцията, ми е нужна само една минута. Обеден съм, че ще изразя общото мнение на всички членове, ако изразя солидарност с норвежкия народ и а, с пострадалите от масовото клане в Осло през юли. Бяхме ужасени от този отвратителен акт, извършен от радикален екстремист. Това ужасно събитие ни напомня, че макар и да съществуваха подозрения, че вероятно виновниците са външни врагове на демокрацията, оказа се, че ужасното деяние е дело на радикален екстремист, застанал зад ужасно изкривена представа за Европа – Ето защо аз мятам, че ние трябва остро да реагираме, да заявим, че твърдо сме против такива деяния. Ние сме твърдо за принципите на равенство, разнообразие и демокрация в истинския и вид. Също така искам да поднеса съболезнования на близките на жертвите които загинаха от ръката на един престъпник. Изразявам и подкрепата на нашата комисия за норвежките власти, които в момента разследват престъплението и те ще подведат под отговорност и ще осъдят престъпника, виновен за толкова много жертви. На основата на моето предложение за укрепване на диалога по убежището, съветът предложи нашите докладчици и докладчици в Сянка да проведат среща през идните седмици на последния неформален съвет на ПВР в Сопот по време на полското председателство. В началото на юли беше разгледано предложението беше преценено, че тази практика представлява интерес и нашите координатори ще обсъдят рамката за диалога и ще имат възможност за организиране на обществени разисквания по време на изслушването по убежището и преселването, предвидено за 20 октомври 2011 година. Имам и още едно практическо съобщение. Получихте проекто календара за заседанията на комисията през 2012 година успяхме да постигнем най-добрия компромис по графика за работата ни през следващата година. Предлагам да утвърдим проекта, така че администрацията да предприеме необходимите по-нататъчни стъпки за изпълнение на стратегията. И така, преминаваме към точка четвърта – представяне на пакета за борба с корупцията от Европейската комисия. Комисията разработи съобщение и допълнителни документи. През юни Европейската комисия прие пакет за борба с корупцията, който се състои от съобщението, решение на комисията за изграждане на механизъм за докладване на действията за борба с корупцията в Европейския съюз, доклад за изпълнението на рамковото решение на е, съвета, както и е, доклада за условията за участие на Европейския съюз е, в групата на съвета на Европа за борба с корупцията Греко. Корупцията, според разчетите на Европейската комисия ни струва 120 милиарда евро годишно, което означава 1% от БВП на Европейския съюз. Съвсем малко по-малко от целия годишен бюджет на Съюза. Само да си представите какви са мащабите на проблема. Членовете на комисията ни проявиха интерес към обсъждането на темата. Тя ще бъде обсъдена и в рамките на пленарната сесия на 14 септември на пленарното заседание, но сега искам да дам думата на господин Якоб Боратински, представител на Европейската комисия. Заповядайте. Много благодаря, господин председател, че ми давате думата. Бих искал да подчертая, че от началото на мандата на тази комисия ние отбелязваме много силната подкрепа от страна на парламента към действията на комисията, които са свързани с постигането на по-високо ниво на борба срещу корупцията. Може би си спомняте едно публично изслушване в парламента, на което взе участие Сесилия Малстрион. И там ставаше дума за изготвянето на едно изчерпателно проучване, което трябваше да се фокусира върху различните аспекти на сериозните престъпления, които са свързани с корупцията и измеренията във връзка с управлението и подкопаването на доверието в способностите и капацитета на демократичните институции. Сега, какво е най-важното предположение, най-важният извод от нашия анализ на ситуацията? Това, от което се нуждаем най-много, всъщност не са нови институции, ново законодателство, а по-скоро се нуждаем от едно много по-категорично прилагане на законодателството, което вече съществува. В последните 20 години развиваме законодателство в тази област, разполагаме със съответните международни а, инструменти, и това, което установихме е, че не са необходими нови средства, нови инструменти, а трябва да прилагаме това, което вече съществува. Нека също така да ви напомня, че през 2009 година беше проведено проучването на Евробарометър във връзка с корупцията и огромен брой жители, граждани на Европейския съюз смятат, че корупцията е много сериозен проблем в техните страни. Пакетът срещу корупцията, който беше прият на 6 юни, отново позволява да се включат голям набор от различни дейности дейности, които трябва да бъдат проведени от страна на европейските институции в рамките на отделни политики. Но това, което беше изключително важно, беше включването на доклад, доклад на Европейския съюз срещу корупцията. Той ще включва оценките на отделните държави членки в тяхната борба срещу корупцията. Това е следствие от мандата, който беше получен от страна на комисията, от съвета, във връзка с действията и борбата срещу корупцията. Сега, преди да навлезем в подробностите по доклада срещу корупцията, нека да спомена някои от въпросите, които са разглеждани от страна на комисията. Тук става дума за по-добър отговор спрямо корупцията, за по-добро сътрудничество между полицейските и съдебните власти, за конфискацията на криминални активи. И тук наистина предлагаме нова правна рамка за конфискацията на активи, които са придобити по криминален начин. Става дума за изготвянето и на по-добри статистики във връзка с корупцията, за стратегия срещу измамите, така че да бъдат защитени по-добре финансовите интереси на Европейския съюз. Също така е много важно да се подсили външния аспект, защото от една страна е много важно да се подсили борбата в рамките на Европейския съюз, също така и да се действа в рамките на различни политики, което ще доведе до повишаване на доверието и последователността. Доверие и последователност. Наистина, според нас това са важни елементи и Европейския съюз трябва да си свърши работата, за да може да каже на външния свят, да, ние имаме добри практики, ние можем да постигнем прозрачност и практики срещу корупцията. И така, този доклад е един нов компонент, който беше включен в съобщението. Ние сме включили практическа оценка от страна на държавите членки, свързани с тяхната работа срещу корупцията Включен и капацитетът и идеята е да се направят действията срещу корупцията много по-интензивни и да се повиши доверието и сътрудничеството между държавите членки. Наистина, ние искаме чрез този доклад да постигнем някакъв резултат и се опитваме да обхванем всички отделни аспекти от този огромен проблем, свързан с корупцията, но а, но тук искаме наистина този доклад да е важен за това, което се случва в рамките на Европейския съюз. Важното е да се подберат отделни аспекти, които са характерни за отделните държави членки и те да бъдат включени в този доклад. Тоест да имаме обща проблематика, както и проблеми, които са характерни за отделните държави. Също така, докладът ще включва и препоръки препоръки за мерки на ниво Европейски съюз и а, отново препоръки, които да се отнасят само до отделни държави членки. Наистина е важно да се направи един общ анализ на това, което съществува, да се включат общи препоръки, както и а, добри практики. Това е политиката, която ние искаме да разработим още от изготвянето на първия доклад. Такъв доклад ще бъде изготвен от комисията на две години, ще излезе най-напред през 2013 година. Там ще включим всички източници, както споменахте и вие, господин председател, ще включим изводите на Греко, на ОСР, както и конвенцията на ООН срещу корупцията. Това са механизми, които вече бавно започват да се прилагат. Но освен всичко това, искаме също да разработим своя доклад въз основа на работата на независими експерти, като ще включим и представители на частния сектор, на гражданското общество. Но в същото време с този подход ние смятаме, че ще успеем да запълним съществуващите празнини в механизмите за надзор и наблюдение. По този начин ние ще се опитаме да излезем извън чисто междуправителствения начин на контрол и наблюдение. Ще се опитаме да включим различни източници, които са адекватни. Какъв е нашия подход? На първо място не е да измисляме на ново топлата вода и да включваме механизми, които вече са разработени от Греко, т.е. от други институции. Важно е по-скоро да има кръгове на оценка, да има съвместни проверки и така нататък. Наистина, не е необходимо наново да се изобретяват механизми и средства. Важно е вече да използваме това, което съществува на пазара и да включваме нови източници на информация. По този начин се надяваме, че ще избегнем при покриване с вече съществуващи инструменти за контрол на корупцията. Също така е важно това, че извинете, важно да се проведат публични консултации. Отделните държави членки казаха, не е необходимо да правим нови въпросници. Това е един товар, едно бреме, което можем да избегнем благодарение на съществуващата информация. А също така говорим и за източници от страна на, на гражданското общество. Тук сме включили и един проект на Transparency International, на прозрачност без граници и а, това отново показва, че ние бихме искали да постигнем баланс, който почива върху използването на различни източници. Комисията прие доклади за условията, свързани с прилагането на механизмите на Греко и бихме искали да продължим работата по този доклад. Получили сме мандат от съвета. и вече имаме ясна представа за това как искаме да участваме в Греко, така че да постигнем най-добри резултати от механизма за контрол и наблюдение. Имаме и доклад, свързан с наблюдението на кор... на... и контрола на корупцията в частния сектор. Тук виждаме, че транспонирането остава а, труден а, въпрос защото тук става дума и за дефиницията на а, пасивна корупция, активна корупция и така нататък. Тоест, виждаме, че наистина имаме много кратка история а, за това какво може да се постигне на практика. Една от основните обосновки за съществуването, за изготвянето на този доклад е да видим как се транспонират международните инструменти в националните правни рамки и също така да видим как всичко това се прилага на практика. Цялата тази работа ще бъде осъществена през следващите няколко месеца. Да, може би 2013 година не изглежда толкова скоро, но ако искаме да изготвим качествен доклад, който да представлява добър жалон за бъдещето, ние трябва да положим сериозни усилия да свършим работата си както трябва. Конкретните компоненти са свързани с създаването на група от експерти. Тази група ще играе много сериозна роля при консултирането на комисията във връзка с отделните елементи на доклада, като например залагането на индикатори, подбора на отделни параметри в рамките на Европейския съюз и държавите членки, набелязването на добри практики и на мерки. Тази група от експерти ще бъде набрана чрез конкурс сравнително скоро. Ние ще поискаме да съберем експертно познание от различни региони на Европейския съюз, от хора с различно образование, с различни професии защото искаме да се работи върху корупцията от различни гледни точки, от различни гли. Тук може да се включат както представители на гражданското общество, така и университетски преподаватели и така нататък. Тук е важно да се даде един фокус за работа на комисията, защото тя е основният играч при изготвянето на доклада. Имаме и техническото задание и процедурата по обществена поръчка, която ще доведе до изготвянето и създаването на групата от експерти. Важно е да се получава съответната и адекватна информация от отделните държави членки, в такъв случай това означава, че е важно да имаме лица за контакт във всяка една държава. И а, това трябва да са хора, които а, да могат да препращат и да предават адекватната и съответна информация, която ни е необходима от всяка една държава членка. Една много важна част от доклада ще бъде залагането на индикатори. Това няма да е лесно, защото знаем, че при корупцията имаме сериозни проблеми и трудности, свързани с измерването. И това е една тема, която не е разглеждана толкова сериозно през последните няколко години. Не знаем точно на какво можем да се доверяваме. И имаме различни индикатори за възприемането, за възприятието на корупцията. Това е един индекс, който е разработен от прозрачност без граници. И имаме различни индикатори, наистина, които са свързани с възприятието на корупцията, се използват в различните документи. Имаме и други проблеми, които са свързани с статистиката, с кръстосаните препратки с различните начини, по които се измерва проблемът. Начинът на отразяване в медиите също може да е един от индикаторите, които да се използват. Това е сериозен въпрос, много труден и е, той ще бъде сериозно обсъден заедно с експертите. Както казах, вече сме подготвили своето влизане в Греко. Разбирам, че голям брой евродепутати може би ще проявят интерес. И позволете ми да кажа, че ние наистина разчитаме на подкрепата на вашата комисия, на подкрепата на парламента в този процес. Както вече видяхме, категорично това, от което се нуждаем е по-добро прилагане – това означава, че докладът, който за нас е една възможност да се възползваме от възможностите на Европейския съюз да полага добри стандарти, да преследва промяната към добро. И а, според мен наистина този доклад, освен че ще е добър документ, ще отключи и подкрепата от страна на онези, които искат а, да се прилага по-добра политика срещу корупцията, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Така че още веднъж разчитаме на вашата подкрепа и се надяваме, че процесът ще направи. Благодаря ви, господин председател. Thanks. Много благодаря на представителя на комисията за представането на пакета за борба с корупцията. Това ни дава възможността, може би, преди да започнем дискусията, да изслушаме представителя на съвета. Дали той би искал да се изкаже от името на съвета? Това ли е случай? Не. В такъв случай, нека да пристъпим направо към дискусията. Видях господин Де Йонг най-напред, че иска думата. Заповядайте. Благодаря ви много, господин председателю. Много се радвам, че обсъждаме темата в нашата парламентарна комисия, защото според мен политиката за противодействие на корупцията в наказателното право е една изключително актуална тема. Два примера, които според нас, според мен са много важни за нас в Евроюст и Европол, за съжаление, мой сънародник, полицейски служител в Европол, е решил, че трябва да използва положението си, за да осигури работа и на свой приятел. Това е проникване на корупцията в институциите. И на второ място, макар и а, да завърши току-що лятната вакансия, дори и тогава ни стана ясно, че а, няма почивка а, за а, работата по такива актуални теми, като економическото управление, финансовата криза в Гърция, в Португалия, Испания и другаде. Корупцията в тези страни е част от проблема. С това искам да кажа, че проблемът не е чисто технически. Той е един от най-важните измерения на кризата в еврозоната. Ето защо много се радвам, че комисарят Малмстрьом поде инициативата – и е, че е, бяха проведени неформални обсъждания е, с госпожа комисаря и колеги съмишленици. Бяха обсъдени различни точки от а, евентуален план за действие. Много съм благодарен на всички, които участваха и дадоха своя принос. Както вече казах, темата е изключително актуална за нашата дейност, като имаме предвид какъв е ресора на комисията ни. Но според мен не бива да се ограничаваме само до предложенията, с които разполагаме сега. 2013 година чак ще излезе доклада с евентуалните препоръки. Много далече е тази дата. Ако е възможно в определени насоки, по определени теми, да излязат междинни доклади или по един или друг начин да се ускори работата, за да се отрази политическата реалност. По-нататък има още една насока, която има много голямо значение за вътрешния пазар. През изминалата година установихме, че търговските дружества с седалища в Европейския съюз, които са се занимавали или има данни, че са се занимавали с подкупване на а, държавни служители, а, са, а, тема като че ли някак остава а, настрани. У нас, а, а, например, когато се а, разчу какво а, е плащала компанията Shell на а, американски официални представители, Филипс а, са подкупвали служители в полски болници. Но холандското правителство си замълча по всички тези въпроси. Мисля, че не бива да допускаме още две години да се мълчи по този въпрос с удоволствие бих искал да обявя, с ваше позволение, господин председател, от две събития, които имат особено голямо значение. Ще бъда домакин на кръгла маса на 22 септември, организирана съвместно с Прозрачност без граници. Ще се обсъжда конвенцията на ООН за противодействие на корупцията и смятам, че комисарят Малмстрём трябва твърдо да работи по реалното приложение на мерки, които гарантират изпълнението на конвенцията на ООН. Има и още едно събитие, предвидено за ноември. Датата ще се уточни допълнително. То представлява пътуване в Нигерия, в делтата на река Нигер – мисля, че от гледна точка на външната политика, на политиката на развитието, а и на нашата комисия правосъдието и гражданските свободи. Да видим какво правят многонационалните нефтени компании в делтата на Нигер. И дали се търси отговорност от онези, които допускат нарушения. Призовавам комисията да настоява за повече прозрачност в добивната промишленост и за по-голяма корпоративна отговорност като цяло. Според мен комисаря Малмстрём активно трябва да се ангажира. Макар и на пръв поглед едно такова посещение да е далеч от нашия ресор. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гомес имате думата. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer ao... Благодаря, господин председател. Аз също искам да започна с благодарности към представителя на комисията за чудесно свършената работа и чудесно представена всъщност в момента. Бих искала също така да се присъединя към казаното от господин Де Йонг. 2013 година сякаш е далече, но темата е сложна. И комисията има нужда да се въоръжи, ако позволите, по съответен начин, мисля, че вече не е зле да помислим за евентуална схема междинни доклади по конкретни поводи, по конкретни въпроси, като например държавните възложения, частният сектор или нещо друго. Бих искала също така да подчертая важността на този въпрос и важността на нашата роля като комисия по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. това е преко свързано с кризата, от която страдаме. Кризата всъщност се дължи на, не на последно място и на корупцията. Корупционен начин на мислене и действие. Господин Де Йонг цитира примери от много държави, включително и страната, от която идвам, Португалия, спомена и Гърция. Това обаче не е единствено проблем на държавите, в които има в момента механизъм на противокризисно действие – аз бих искала да дам друг пример в момента, тъй като проблемите в дадени държави са свързани с корупционно поведение на фирми от други държави. Един случай в Португалия за, с покупка на подводници, там бе замесен германски консорциум. С други думи, проблемът е интра, вътрешно европейски, освен разбира се външното измерение, за което вече спомена колегата Де Йонг. Той, колегата, спомена трети държави, с които взаимодейства Евросъюза – и в този именно смисъл смятам, че нашата парламентарна комисия Либе, както и доклада, който ще подготвим, ще са от изключително значение за определяне именно на юрисдикцията на така наречените офшорни зони или на така наречените данъчни убежища. Ако не постигнем реален контрол на, данич, на данъчните убежища на тези офшорни юрисдикции, няма да се преборим с корупцията. Това за момента се извършва на двустранна основа. Обединено кралство и Германия наскоро подписаха договорености с Швейцария за събиране на данъци от, държ... от фирмите, които имат капитал в Швейцария. С други думи, не е невъзможно, както виждате. Това обаче трябва да бъде възприето като практика в целия Европейски съюз. Не можем винаги да работим само вътре в Евросъюза. Трябва да разширим действията си и към трети държави. Конвенцията на Обединените нации УНТАТ е изключително противоречива. В случаите особено на незаконно обогатяване. Това е важно, особено ако искаме да се борим ефикасно с корупцията. Важно е да работим и с така наречените информанти или информатори, в моята държава има една британска гражданка, която в момента е изложена на значителен риск, именно защото предаде, ако можем така да кажем, важни особи, замесени в тъмни сделки. В момента португалското правосъдие я защитава. В конкретния случай на моята страна, на Португалия, В а, случая, който цитирах преди малко за покупката на подводница, в която беззамесен немски консорциум, прокурорите изчакаха цели две години, за да имат да, за да получат доста всъщност до информацията, която бяха изискали от немската прокуратура. Ето това е нещото, с което първо трябва да се преборим, преди да се борим с корупцията. Повече прозрачност и повече гъвкавост в нашите правосъдни контакти. Благодаря. Благодаря ви. А, нека да ви напомня обаче, че да, на първо място казахме добре дошли след лятната вакансия, на второ място осъдихме престъпленията в Норвегия, на трето място обаче имаме гласуване и това гласуване е определено за точен час. И трябва да внимаваме, защото а, някои членове на Европейския парламент ще дойдат в този точен час от свои други задължения, от други заседания, така че е много а, важно да внимаваме с времето да спазваме, да трябва да спазим този час 10.45, така че ви призовавам да си налагате сами ограничения, когато се изказвате. Имам списък, доста представители на парламента искат да вземат думата, затова ви призовавам да се въздържате от дълги изказвания. Господин Кирков. Благодаря ви, господин председател. Благодарен съм на комисията за предложението. Тук в тази конкретна област трябва да имаме нулева толерантност. Ние, като членове на Европейския парламент, имаме свои правила, свои процедури и се радвам, че те са затегнати, що се отнася до нашите дейности. И това е мястото, от което трябва да започнем. Ние сме избрани представители в Европейския съюз и от тук наистина трябва да започнем. Господин председател, председател, наистина имаме корупция в много а, страни. В Великобритания ние въведохме един закон, който управлява взаимоотношенията между частните дружества и международните представители на дружества и компании. Това е нещо, което трябваше да бъде свършено И това е наистина един закон, който трябваше ние да приемам. Това е един прогрес, който е осъществен в последните 10 години. Комисията заключава в своя доклад, че наистина тук не става дума за липсата на инструменти, а по-скоро за прилагането на вече съществуващи национални и международни законодателни текстове. Това, което е необходимо, господин председател, е политическа воля в крайна сметка да се справим с този проблем. Имаме време имаше един филм по холандската телевизия, който се казваше Новата мафия и а, се показваха а, крадване на средства за строеж на нова канализация в България. И това е нещо, с което комисията трябва да се справи. Не може това да бъде прието просто така. Трябва да се справим не само чрез нови предложения, но с много бдителност и с много загриженост. И още нещо. Корупцията си има ясно определение. Да, аз съм адвокат, както и други колеги. Има се дефиниция, ясна дефиниция на корупция. Но нека да не забравяме онези дейности, които излизат извън тези по определение. Както аз знам, господин председател, така и вие го знаете, че някои дейности просто не са редни в връзка с работата на някои от на европейските институции при освояването, при изразходването на някои средства. Така че комисията трябва да разгледа много внимателно всички тези въпроси и а, не трябва да въвеждаме а, някакви драстични нови а, разпоредби и правила. Не, трябва ни нулева толерантност. Комисията трябва да бъде на штрек, както сме и ние в парламента. Благодаря, госпожа Вебер. Thank you very much, chair. And, uh... Благодаря ви много, господин председател. Да, наистина добра е идеята да се работи по противодействието на корупцията, така както е посочено в съобщението. Имам някои бележки по него. Както виждам, комисията преди всичко се стреми да се съсредоточи предимно върху разработването и представянето на обемисти доклади по състоянието в отделните държави членки. И се налага въпросът, добре, но за какво ни е такъв доклад? Защото за да се борим с корупцията, ни трябват конкретни действия. Струва ми се, че комисията се насочва по-скоро към оценка, а е по-добре да се съсредоточим върху следващите конкретни стъпки, за да се постигнат резултати, да се стигне до промяна. Съгласна съм с почти всичко, което каза господин Кирхов. Но не съм съгласна, честно казано, с неговото наблюдение, че сме затегнали много правилата в Европейския съюз. Когато говорим за прозрачност, не виждам чак толкова много прозрачност в Европейския съюз, пък и ако щете в парламента. Нека да не бъдем лицемери и нека да си признаем нещата такива каквито са. Знаем какви са правилата, знаем за неодавнашния скандал с някои колеги. Подкупени от журналист, представящ се за друго лице – до когато се допуска член на Европейския парламент или народен представител в национален законодателен орган да получава възнаграждение като участник в управителни органи на различни дружества и организации, не говорим за корупция, съгласна съм, но ще се съглася с господин Киркоп. Да, това е нередно. И ако не предприемем мерки тук, винаги аршинът ни ще е двоен. Това е личното ми мнение. Комисията изброява действащите правни актове за противодействие на корупцията в частния сектор и съвсем бегло се спира на политическата корупция. Според мен, в наши дни европейските граждани настояват за твърдост против корупцията в политическата област. Това очакват те от нас. Според мен, финансирането на политическите партии – изразходването на средства за предизборни кампании подлежат те първа на сериозна борба с корупцията, ако трябва да бъдем честни. Политиката за възлагане на обществени е, поръчки в Европейския съюз е твърде слаба за сега и в тази посока също ни трябват много строги правила. Благодаря. Благодаря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 съм така в сериозна подкрепа а, на борбата срещу корупцията. И всъщност сега за първи път се опитваме на европейско ниво да се справим изцяло с този а, проблем. Да, наистина бих искала да видя по-засилени механизми и това е едно начало на нашата обща работа. Трябва да се подчертае значимостта на мерките срещу корупцията. Да, корупцията струва пари, подкопава върховенството на закона, също така улеснява открадването на средства, които се плащат от европейския данакоплатец. Имаме всички причини наистина да се обявяваме категорично срещу корупцията и да работим на ниво Европейски съюз. Също така искам да ви припомня, също така да благодаря на колегите в този парламент, които допринесоха за разработването на обща политика на ниво Европейски съюз. Ние поискахме такава политика в писмена декларация, одобрена от парламента, а също така поискахме и механизъм за наблюдение, мониторинг на ниво, на ниво Европейски съюз. Механизмът е изготвен от комисията и той ще се използва за работа върху отделни елементи, а не като цяло, което според мен е много добре. Много е важно да се концентрираме върху основния приоритет, а именно прилагането на законите срещу корупцията. Може би в някои държави има добри закони, в други не толкова, но прилагането е ключовия въпрос. Също така, разбира се, налагането на санкции санкции и конфискацията. Тук ще спра с моето изказване и наистина подкрепям предложението и очаквам работата с комисията и моите колеги по този въпрос. Uh, uh, uh, много ви благодаря, господин председателя. Всички колеги, изказали се до тук, направиха много основателни бележки. Съветът каза, че няма да вземе отношение тук, но Европейската комисия особено подчертава липсата на политическа воля от страна на държавите членки да се бори с този злостен и устойчив проблем, който по думите на госпожа Маковей – прониква във всички сфери, ако щете, прониква в умовете на хората и подкопава правата на гражданите. Картината, обрисувана от комисията, е пределно ясна. Не се прилага добре рамковото решение, прето преди няколко години. Не се изпълняват добре европейските международните конвенции – и колкото а, да не ми се иска, Тимати Къркхолп преди мен а, говори за конвенцията, но Великобритания е една от седемте държави, която не е ратифицирала гражданско-правната конвенция за противодействие на корупцията. Което означава, че държавите членки не изпълняват своите задължения. Огромна е цената на корупцията и от тук можем да си обясним защо липсва политическа воля и защо по думите на Тимати Къркхол няма особено голям напредък. Наистина е удивително и е жалко, че съветът не излезе с категорично решително изявление, което да посочи какви ангажименти поемат държавите членки. Това е единствения начин да престанем да увъртаме по темата и да се заемем с работа. Има два конкретни въпроса в наказателно-правната конвенция, на които трябва да се обърне внимание. Първо, взаимното доверие между компетентните органи в различните страни. Ако има данни за корупция, да може да се работи по ефикасно, защото приетото до тук законодателство се основава на допускането за наличие на взаимно доверие. По такъв начин Националните съдилища ще могат и взаимно да признаят работата на свои колеги в други страни. А корупцията е ендемична и е, в някои случаи тя е резултат от действията на организираната престъпност, на трансграничната престъпност. Нерядко Тактиката, до която прибягват е, трафикантите, е подкупване на служители на граничния контрол и на митническата администрация. Надявам се, че съветът ще се заеме сериозно с този въпрос и веднъж завинаги ще изрази подкрепа за механизма за отчитане и ще се престане увъртанията. Това е въпрос, който е в правомощията на отделните държави членки. Ние нямаме е, правомощия тук. Така само се създават е, бариери. Всичко в областта на правосъдието и вътрешните работи се основава на взаимното доверие. И ако държавите членки нямат готовност да се преборят, то тогава ние трябва да си задем въпроса Действително ли трябва на основата на взаимното доверие да градим законодателството си? Благодаря, господин Албрехт. Много ви благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното до този момент. Както винаги, ние като представители на зелените сме искали прилагане на правилата против корупцията. И сега е назрял момента, защото а, имаме предложение, един приоритет, който минава през много групи. И а, това е един много важен въпрос, защото, както сме казвали и преди, корупцията подкопава принципите на върховенството на закона. И ако не се борим с корупцията, ако това не е първият ни приоритет, ние ще имаме сериозни проблеми в други сектори, в други отрасли. Така че, според мен, това е изключително важен въпрос. Съгласен съм с господин Де Йонг, че ние а, трябва да се придвижваме напред малко по-бързо, отколкото се предлага. Ще бъде много полезно, ако сега започнем работата върху по-доброто приложение. Тук става дума за полагането на приоритети в полицейския сектор и съдебния сектор. Много е важно държавите членки да включат борбата срещу корупцията като свой приоритет, както и борбата срещу организираната престъпност в економическия сектор. Мисля, че тук става и за дума и за полагане на приоритети, свързани с разходване на средства, с изграждането на нови мерки и, и инструменти. Но както каза господин Кирков, преди малко, тук не става дума за включването на нови мерки, става дума за прилагането на вече съществуващи норми и правила. Бих искал да получа малко по-точна информация, кои ще са предложените мерки, кои ще са предложените инструменти, които по-конкретно ще доведат до по-добро прилагане на мерките в отделните държави и членки. Искам да чуя и малко по-силни думи е, от страна на, на съвета, защото предложението идва от тях и наистина това е един въпрос, който трябва да се занимаем спешно. Не можем да чакаме повече. Благодаря. Благодаря, господин Люмишел. Благодаря ви много, господин председателю. Съвсем накратко. Съгласен съм с по-голямата част от казаното до тук. Искам да поздравя Европейската комисия и комисаря Малмстрем за инициативата. Разбира се, костелив е този орех. И някои държави членки може би ще ще са по-въодушевени от другите. Има три държави, които не са ратифицирали конвенцията на съвета на Европа, 12 не са подписали допълнителния протокол. Има държави, които не са подписали, и ратифицирали конвенцията на ООН или конвенцията на ОИСР. Затова съм съвършенно съгласен с Сара. Много важна е темата. Съветът се опитва да се ослушва, но според мен той трябва да изрази мнението си рано или късно. И още една важна тема. От гледна точка на политическата динамика, аз се надявам поименно да бъдат посочени държавите членки, които не се справят. Това е, са е, общите въпроси, някои конкретни имам сега. Според мен Европейската комисия следва да излезе е, бързо с един списък на добрата практика. Госпожа Вебер спомена финансирането на политическите партии – Ние не допускаме финансиране на политически кампании от търговски дружества, при каквито и да било условия поставени от тях. Но това не знам дали доведе до огромно намаляване на корупцията. Очевидно, каналите на корупцията продължават да работят. Също така, трябва да се вгледаме внимателно в несъвместимостта между определени държавни длъжности и съвместяването им с други дейности. Госпожа Вебер също го спомена. Не, няма лесно да се справим с този въпрос. Например, приключвам, господин председателю. Ако вземем политиката и задълженията на политиците, е ясно, че те трябва да декларират имотното си състояние, но същото се отнася и до висши държавни служители. Разбира се, това ще доведе до конкретни резултати само ако Европейската комисия даде конкретни препоръки за изпълнение от държавите членки. Затова, според мен, ще трябва да обсъдим всички тези конкретни предложения. И най-сетне, как възнамерявате да ангажирате и гражданското общество? И кого имате предвид, когато говорите за гражданското общество? Очевидно не ни се иска процедурата да се превърне в инструмент за противопоставяне на политиците без основания. Заповядайте. Благодаря. Корупцията е една от концепциите, които привличат, така да се каже, но всеобщо осъждане. Така че ние наистина сме за всяка една мярка, която може да ограничи това явление. Но има един въпрос, който трябва да зададем. Защо трябва Европейския съюз по-ефективно да се спазва с този проблем от отделните държави? Отделните правителства имат съответните механизми. Ако има начин да се предотврати корупцията, това са именно отделните държави, които могат да се справят с този проблем. На второ място, колко ще струва този пакет? Комисията казва, че не е необходимо да се изготвя ново законодателство, да се изграждат нови институции. Но аз подозирам, че препоръките на комисията ще включат именно това. Според мен този пакет няма да ограничи а, корупцията, а по-скоро ще доведе до сериозно увеличение на разходите на Съюза. Председателя, имам и някои други имена включени в списъка, но виждам също така и, че колегите, които вдигнаха ръка и поискаха думата, вече не са в залата, така че може би трябва да се обърнем отново към комисията. А, съвета всъщност иска да каже нещо, след това комисията, за да приключим с тази тема. Най-напред съвета. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, искам да ви е, уверя, че е, наистина ние ще се е, радваме да Министър на вътрешните работи ще даде допълнителни пояснения по време на пленарното заседание. И сега давам думата на комисията. Благодаря много. С голямо удовлетворение и слушах думите, с които беше подкрепена и оценена работата на комисията. Много важен е факторът време. В комисията също съществува голямо нетърпение да се пристъпи към работа колкото е възможно по-скоро. Очевидно, докладът не е самоцел. Той е средство за укрепване на политическата воля. Той е средство за утвърждаване на добрата практика. Така че многобройните добри идеи и предложения, съдържащи се в един или друг доклад, да не останат в забрава, да не останат на заден план. Само по такъв начин ще бъде действен инструментът. Същевременно искам да ви кажа, че чухме и други мнения, когато говорихме по а, темата. Имаше скептични изказвания. Защо ще се излиза с поредния доклад? Какво ще промени той? Много сериозно ние гледаме на този въпрос. И е, трябва да покажем на всички, че реален принос ще има разработването на такъв доклад. Но за да си свършим добре работата, трябва добре да сме се подготвили, и да сме направили реалистична оценка как да се разположим във времето. Важен е не само крайният продукт, но и процесът, който води до неговото създаване. Важно е как ще се състави доклада тази и следващата година. Възнамеряваме да проведем поредица от консултативни срещи, информационни заседания в Брюксел и евентуално другаде в Европейския съюз, това ще е една чудесна възможност да се обсъди темата. Много разчитаме на Европейския парламент да бъде активен, да привлече вниманието към въпроса. Не можем да си позволим риска да се ангажираме с доклад, който реално не допринася нищо и не е достатъчно качествен. Благодаря. Благодаря, господин Боратински. Както казах, променихме дневния ред по точка 5 и 7. Предлагам да преминем към Точка 7. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост. Докладчика е колегата Клод Мораес. Сега ще му дам думата, за да направи уводно изказване. Цели 217 предложения за изменения са внесени по проекто доклада. Имаме подпомагащи комисии, от е, които отговорници са господин Конферати и госпожа Пападополо. Но нека да чуем господин Мораес, тук е комисията, тук има представител на полското председателство. Така ще се подготвим и на време ще гласуваме в 10.45. Господин Мораес. Благодаря ви, господин председател. Отбелязах си, че ще има гласуване в 10.45, така че ще говоря колкото е възможно по-збито. Искам само да припомня на нашите колеги, че проведохме голям брой обсъждания във връзка с този документ преди лятото, така че съм особено благодарен най-вече на докладчиците в Сянка за тези толкова открити дискусии, които проведохме през лятото и те са включени в изменения решенията, които са предложени на вашето внимание. Госпожа Саржентини, господин Папидопол, така че наистина имаме 217 предложения за изменения, както вие посочихте. Господин председател, имаме и 130 изменения, предложени от страна на Комисията по заетост. И ние работим в много близко сътрудничество с докладчет Сърсянка от тяхната комисия, господин Коферати. Наистина се опитваме да направим наш нашата работа, колкото е възможно по-всеобхватна. Този огромен брой изменения отразява две неща. От една страна, това предложение в своята есенция, в своята същност представлява един опит да се защитят експлуатираните сезонни работници – Тоест да се работи върху тази вече съществуваща форма на миграция в Европейския съюз. Това от една страна. От друга страна, в контекста на трудовия пазар в Европейския съюз, Наистина тези въпроси са изключително щекотливи, защото когато се опитаме да стабилизираме някои от аспектите на трудовия пазар, във връзка с определена група от граждани, които не са от Европейския съюз, тогава трябва да се дадат съответните гаранции за контрол на незаконната миграция. Тоест, ясно е, че в измененията, които са предложени на вашето внимание, трябва да се постигне баланс. Това е целта и за това са предложени тези изменения. Тук имаме ключови области. Следващата сряда имаме среща с докладчиците в Сянка, така че ако сме пропуснали нещо тук, много ви моля да ми го посочите, така че да можем да обсъдим всички оставащи въпроси следващата седмица. Нека да започна с въпроса за секторите, които са включени в приложното поле на директивата. Посочихме, че тук имаме връзка с земеделието и растениевътството. Това са основните области, които са включени тук и получих съгласието и на господин Конферати в тази връзка. Имаме един общ консенсус, че трябва да имаме ограничение до тези три области, т.е. до земеделие, растениевътство и туризъм. Тук трябва да се включат и допълнителни сектори и най-добрият механизъм да направим това е именно този. Тук имаме спектър от изменения, които включват участието на държавите членки и социалните партньори. Каква е моята позиция, че социалните партньори трябва да бъдат включени но тук е включена много ясно идеята в а, измененията, че социалните партньори играят своята роля. А също така има и изменения, които посочват отделните роли, които се дават на социалните партньори. Това е основният въпрос за участието на социалните партньори, според мен и според господин Конферати, но определено очаквам дискусия по този въпрос, когато се направи съответния внимателен подробен анализ на измененията заедно с докладчиците в Сянка. Във връзка с приложното поле, това е от изключителната компетентност на комисията Либе. И тук отново съм посочил, че да, в предложението на комисията става единствено дума за граждани на трети страни, които живеят извън Европейския съюз и влизат в съюза като сезонни работници. И тук може би виждам определен така мост, определена възможност за незаконни мигранти, които могат да получат законен статут и всъщност господин Папа Николао тук иска да има ограничение до граждани на трети държави, които влизат в Европейския съюз за определен престой. Трябва да има и отделно определение за мигранти, които законно пребивават в Европейския съюз. Имаме и други предложения, които са включени от страна на докладчиците в Сянка. И наистина ми е любопитно да науча дали колегите смятат, че становището на регионалната комисия е правилно или трябва да се разгледа проблематиката в повече подробности. Сега във връзка с настаняването, е, тук отново имаме съвместна работа между комисията ЛИБА и комисията по заетост. И тук в общата работа с докладчиците в Сянка ние искахме да подсилим тази дефиниция, това определение на настаняване. Тук става дума за условията, при които пребивават сезонните работници. Наистина изглежда много практически този въпрос. Но като се замислим защо комисията Либе се занима с този въпрос като начало, тук става дума за доста крайни случаи а, с, с сезонни работници във връзка с настаняването и с добрите, с приличните условия на живот. И тук в отделните изменения виждаме подкрепа, известна подкрепа за опита на господин Конфарати да даде по-детайлно определение на удачни условия за живот в член 14. Тук наистина трябва да се върнем към определението на комисията. Що се отнася до минималните стандарти от националното законодателство, тук става дума за здравеопазване, за хигиени, за санитарни условия и мисля, че тези изменения са в същия дух за предоставяне на по-добри условия на живот на сезонните работници, но като че ли малко се отклоняват от моя опит да дам точно определение на това какво е настаняване или условия на живот. Тоест тук имам малко повече работа. Сега за продължителността на престоя, тук отново имаме изключителна компетентност на комисията Либе. Моето предложение беше да се придържаме към 6-месечния престой в рамките на 12 месеца. И тук НП и АЛДЕ подкрепиха това предложение и мисля, че има широк консенсус да се ограничи престоя до 6 месеца в рамките на 12-месечен период. Да, имаме предложение за по-дълъг престой, по-дълъг от 6 месеца, но това е доста спорен въпрос за това дали такива дълги периоди могат да бъдат определени като временна сезонна трудова заетост. Да, получихме подобни предложения, но мисля, че трябва да се придържаме към решението, което взехме за 6-месечен престой в рамките на 12-месечен период. Що се отнася до критериите, тук отново имаме изключителна компетентност на Либе. Когато става дума за критериите за сезонните работници, тук имаме определени изисквания за договорите, за споразуменията, за предложенията, които се правят за работа. И тук трябва да става дума за начините по които се одобрява влизането на сезонни работници. Това е нещо, което постигнахме като съгласие с господин Папа Николао. И трябва да разгледаме този въпрос, дали тези критерии са пропорционални и дали не съществуват национални разпоредби, а, които а, да са по-силни от тези разпоредби, върху които работим сега. А, също така, когато говорим за разпоредбите за влизане в шенгенското пространство, те са сходни. Тоест, тук наистина трябва да има определено разглеждане. Разбирам откъде идват тези предложения за изменение. Тук а, трябва наистина да се поработи върху начините на одобрение на влизането на сезонни работници. Що се отнася до защитата на сезонните работници, тук отново имаме съвместна компетентност с Комисията по заетост. Има голям брой а, изменения, които са предложени във връзка с защитата на сезонни работници. Защото за това става дума. Това е същината на предложението. Винаги да защитаваме най-уязвимите сезонни работници, да създадем определена стабилност на трудовия пазар в тази област. Следователно, във, връзката, във връзка с въпросите за контрол и инспекции, имаме механизъм за подаване на жалби, този механизъм не води до виктимизация на сезонните работници, които са подали оплаквания. Имаме също така и механизъм за налагане на, се, на санкции на работодателите. Мисля, че това са изменения, които бихме могли да подкрепим. Те звучат доста разумно. Не искам да навлизам в повече подробности, господин председател. Да, знам, че всички тези въпроси са доста противоречиви, но предстои гласуване, така че трябва да приключа тук. Знам, че това е една област, в която ще трябва да проведем много задълбочени заседания с докладчиците в сянка. Но, честно казано, това, което бих искал да подчертая, е, че ние разбираме деликатността на тези въпроси, разбираме откъде идват предложенията. И смятам, че тези изменения ни дават възможност да постигнем равновесие от една страна между защитата на сезонните работници и от друга страна нези пътища, у нези начини, по които сезонните работници биват наемани на работа. От друга страна имаме и въпросите, които са свързани с загрижеността за незаконната иммиграция и за това да не се влушат проблемите, които са свързани с незаконната миграция миграция. Ето тук според мен трябва да се постигне баланс. И искам отново да благодаря на господин Конферати от Комисията по заето, защото наистина работихме в много близко сътрудничество и а, поради тази причина можем да говорим така подробно с Комисията Либе. Благодаря. Много благодаря, господин Мораес. Благодаря ви за представането на измененията. Както казахте вие, това е просто една от фазите е, в е, една дискусия, която все още продължава. И така ние сме тук, за да поддържаме обсъждането. Най-напред ще чуем представителя на съвета, представителя на комисията, да видим дали те искат да се изкажат. Разбирам, че от комисията госпожа Даян Шмидт е в залата. Тя е готова да направи своето изказване по този толкова важен въпрос за прибиваването на граждане на трети държави за сезонна заетост. Заповядайте за кратко изказване. Много ви благодаря, господин председател. Наистина мога съвсем накратко да се изкажа, но преди всичко искам да благодаря на господин Мораес, на господин Коферати за внесените предложения, както и за предложените изменения от членовете на парламента. Според мен е много деликатна темата. Говорим за миграция. Говорим за една много специфична категория работници, които се нуждаят от защита. Тази тема предизвиква сериозна загриженост и предложението на комисията е текста да бъде балансиран. Ние също се стремим да предложим текстове, които балансират текста. Самият брой на внесените предложения за изменения, тяхната разнопосочност показва колко трудна е темата. Обедена съм, че тук ще се работи за подобряване на текста и искам да ви уверя, че комисията ще ви съдейства изцяло за постигане на компромис по важните текстове. И е, в, диска, в дискусията е, ще проличи е, нашата конструктивна роля, надявам се. Наистина основните въпроси за обсъждане са приложното поле на директивата, националните правомощия спрямо прерогативите на Европейския съюз, контингента работници, който е обхванат от е, текста на директивата, дали само пребиваващите извън Европейския съюз, е, които идват за определен период от време или други категории. Цялата е, схема се основава на идеята за временност на работата, която извършват тези работници. И разширяването на приложното поле би било неоправдано. Примерно не можем да говорим за събиране на разделени семейства, тъй като тук по условие пребиваването е временно. В хода на подготвителните срещи се обсъждат и ще се обсъждат е, е, всички тези въпроси. Сезонността също трябва да бъде изяснена. Определението на това понятие трябва да бъде достатъчно тясно, за да обхваща действително временната сезонна заетост, като отчита специфичните особености на отделните държави членки. Определението на понятието сезонна работа зависи от отрасъла. Нямаме изчерпателен списък на отраслите в текста. Идеята да бъдат ангажирани и социалните партньори е определено интересна. Но ние не предпочетохме да се даде един окончателен, изчерпателен списък, за да има достатъчна гъвкавост държавите членки да отчетат особеностите на своя пазар на труда. Що се отнася до условията на труд, някои предложения изискват да бъде даден изчерпателен списък – но а, текста на съответния а, член е достатъчно пропорционален да се гарантира защитата на сезонните работници и а, от друга страна да се предложи една достатъчно привлекателна схема, която ще може реално да действа. Защото съществува опасност тя да не бъде просто прилагана. Що се отнася до продължителността на престоя, комисията предлага максимум 6 месеца за съответната календарна година, би могло да се говори за 12-месечен период, за да се отчетат особеностите на държавите членки. В някои държави членки ограниченията са между 3 и 6 месеца, в други възможностите за престой са по-широки, до 9 месеца – Комисията внесе своето предложение за 6 месеца, което струва ми се стои по средата на действащите разпоредби в отделните държави членки. Важен въпрос е защитата на работниците, които временно препивават за сезонен труд, настаняването им. Не бих навлизала тук в подробности, само бих споменала, че можем да видим какво е действащото законодателство. Директивата за събиране на разделени семейства или нормативните актове за местожителството и пребиваването. Има и други въпроси, като например наблюдение, контрол, информиране. Както добре знаете, следващия месец е, ще открием нов портал, който ще осигурява повече информация и ще препраща към националните портали. По такъв начин ще има повече информация за миграцията и за нормативната уредба в държавите членки. По такъв начин ще се изяснят е, на гражданите техните права. Благодаря госпожа Агнешка Тишкева. Заповядайте. Искам да ви благодаря на всички за изразените мнения. Благодаря и на дамата докладчици, които вече всъщност проведоха една предварителна среща с нас. Нашата позиция като съвет няма да ви я представям в големи подробности. Просто ще спомена, че първото заседание ще се състои на 13-14 септември. След тази среща ще ви представим подробен отчет. Благодаря. Suggest... И сега започваме дискусията. Нека най-напред да дадем думата на господин Кофарати, който участваше активно в процеса по подаване на изменения. Presidente, voglio ringraziare anch'io Claude Moraes eh, e Много благодаря на Клод Мораес. Благодаря, разбира се, на докладчиците в Сянка. Докладчиците в Сянка не само в тази комисия, а и в други, включително и госпожа Пападополо. Както каза Клод, Положихме големи усилия, работата го изискваше, освен всичко останало е деликатно положението, тъй като няма предварителни правни разпоредби и в момента от нас се очаква да прекратим страданията на тези хора, а и освен това да сложим край и на друг вид страдания, които те търпят от страна на работодателите. Във връзка с съдържанието, на първо място искам да поставя въпроса за приложното поле. Разбира се, че осъзнавам мотивите на комисията да реши, че могат да бъдат включени в приложното поле единствено граждани на трети държави. Да, хубаво, но мисля, че би трябвало да разпишем една преходна разпоредба, която да се прилага само в първата фаза на изпълнение на тази директива. Защо? За да могат хората, които вече са в Европа, да се възползват от тези дори и преходни разпоредби и да урегулират положението си на временно пребиваващи за сезонна заетост на територията на Евросъюза. Една такава норма, една такава правна разпоредба, след това би довела до уточняване, до регуларизиране, ако мога да използвам такъв един термин, а не изцяло създаване. Сега, аз самият съм твърдо убеден, в стриктната дефиниция, нуждата от такава стриктна дефиниция, защото единствено така държавите членки биха могли след това да са умерено гъвкави. Ако след това добавяме различни сектори, различни ресори, вече ще има на какво да се опрът участниците в процеса. Ще имат изходна база за прилагане на тази умерена гъвкавост, за която споменах. Представителите на работодателите и на служителите и работниците ще могат да участват на равна нога в разписването на национално законодателство, където евентуално биха могли да се включат изключения от общата разписана европейска норма. Разбира се, че няма да е лесно да стигнем до такова равновесие, универсално равновесие, защото положението на държавите членки, положението на нещата в различните държави членки е, разбира се, не еднакво. Но именно за това предлагам една строга, стриктна европейска рамка, която след това да дава възможност за разумно гъвкаво прилагане. Сега по въпроса за времетраенето, за продължителността. Това е в нашия ресор като комисия Либе и приветствам верс... опцията за 6 месеца. 6 месеца в рамките на 12 месеца. Тези, които искат по-дълги периоди на престой, 9 месеца, например, понякога действат съзнателно или несъзнателно, като по този начин, без самите те да го искат, или пък може би нарочно, лишават от смисъл самата директива. Календарната година календарната година не винаги е най-добрата мярка тя е ползваема в областта на селското стопанство или овощарството, но в туризма нещата са организирани по друг начин. Там се действа по сезони, а не по годишни времена в конкретен биологичен смисъл. Така че 12 месеца са една възможност. Друга възможност за мен поне биха били 6 месеца. Ще видим коя от двете опции ще събере повече привърженици. Разбира се, подчертавам, че това не е опозиция на предложението на комисията, просто търсене на най-ефикасната формула. Благодаря и съм на ваше разположение за коментари. Благодаря. Господин Пападопол, има сега думата. Госпожа Пападопол, извинете. Благодаря. Наистина и аз съм на мнение, че нещата са много деликатни, че трябва всички да търсим равновесие и консенсус. И тъй като в момента точно това правим, аз като представител на Комисията по правата на жените ФАМ, искам да подчертая, че в Комисията ФАМ сме абсолютно на позицията, изразена от господата Морайс и Коферати. Освен това, сезонната заетост определено е структурна необходимост за Европейския съюз. Има много сезонни работници от женски пол, които имат специфични проблеми и които понякога са подложени на допълнителна експлоатация, що се отнася, например, до трудовото възнаграждение или до настаняването. Това от една страна, а от друга страна имат и друг вид проблеми, тъй като тази сезонна заетост би могла да съвпадне с, с период на бременност или с период на кармачество или пък от друга страна да са подложени на тормоз, бил той психологически или сексуален, така че тук нещата са диференцирани и аз смятам, че трябва да бъдат съответно заложени в директивата. Когато говорим особено за просвета, информация и осведомяване. В този смисъл сме на мнение, че информацията, просветата са животрептущи като необходимост, защото някои от тези работнички са неграмотни. Самите ние често сме си давали сметка именно за това, при провеждането на различни вътрешни аудити, контроли и проверки. Тези жени често са жертви на експлоатация или тормоз и не се осмеляват да протестират, просто защото не знаят, че имат право на това. Ако им се обясни как се подава една жалба, те със сигурност биха се чувствали по-защитени и по-сигурни. Благодаря. Сега има думата господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски за по-бързо и за по-точно. Извинете, на гръцки. Благодаря на господин Мораес, нашия докладчик. Благодаря му за градивното сътрудничество. Благодаря и на господин Коферати за участието му и за днешното му представяне. Въпросът, разбира се, не е поставен не за пръв път на дебат. Вече сме го обсъждали. Затова бих искал да кажа, че ние в НП още от самото начало бяхме на една твърда и ясна позиция. Тоест, смятахме, че въпроса за сезонните работници е изключително сложен и наболял въпрос, по който трябва всички дайно да работим. Осъзнаваме, разбира се, че има случай на експлоатация в тази област случаи на експлоатация, срещу които трябва да се борим в рамките на една точно определена логика и стратегия. Затова сме на мнение, че рамковата, законовата рамка трябва да бъде точна и ясна и да се прилага по точен и ясен начин в държавите членки. Стремим се всъщност да изключим всякаква възможност от бъдещ, за бъдеща злоупотреба с тази законова рамка в бъдеще. Затова сме на мнението на комисията, че тази директива трябва да се прилага единствено към произхождащите от трети държави членки лица, които идват, работят в Евросъюза и след това напускат територията му. Съгласен съм, разбирам мнението на много от колегите, че това трябва да се приложи и към лицата, които са вече на територията на Евросъюза и легално пребивават тук. Тези хора, разбира се, че имат право и те на работа разбираме тяхното положение, но бих искал да уточня, че тези лица, които пребивават и работят е, легално на територията на Евросъюза, вече е разписано съответно законодателство. Например, за лицата, които имат временно разрешително за пребиваване на територията на Шенген – или пък които имат разрешително с продължителност по-дълго от 3 месеца. Ако искаме да предпазим всъщност всички тези лица, трябва да прилагаме диференциран подход – тези, които вече пребивават на територията на Шенген, имат в зависимост от прилагането на други норми, имат право да извършват трудова дейност. Спомням си, че го обсъждахме този въпрос точно преди лятната отпуска. Проблема за търсенето на убежище и предлагането на убежище. Не смятам, че трябва да се смесват нещата, които и без това са достатъчно комплицирани, така че не виждам защо трябва да ги осложняваме допълнително, като ги смесваме сега с директивата за сезонна заетост. Смятам, че нещата трябва да бъдат ясно разграничени и това, което принадлежи към приложното поле на директивата за убежища, да се ограничава само до нея, а не да се смесва с директивата, която в момента ни занимава. А, тази е нашата, нашата позиция и нашата позиция е такава, защото сме се потрудили да я проучим в дълбочина. Ако сменим сега подхода, това би означавало да ревизираме много други вече действащи директиви. сезонната заетост. В случая на тази сезонна заетост трябва да има ясно градиране приоритети. На първо място имат приоритет вече пребиваващите легално на територията на Евросъюза. След това идват тези, които идват от трети държави. Това е отразено точно така в моите предложения за изменения. Нека да ви дам следния пример. Ако някой дойде законно в Европа. След това му дадем възможността да работи как мисли да работи легално? Как мислите, дали би искал да се върне в страната си или би искал да остане тук? Този човек, това лице, е дошло вече по някакъв начин в Европа. Това значи, че има желание да остане тук. И ако ние улесним този процес, това ще бъде едно намигване от наша страна към каналджиите, към мрежите за трафик на хора. Не знам дали това е най-мъдрото поведение, особено в контекста на арабската пролет и на случващото се по-специално в Сирия. Какво послание бихме изпратили към сирийците? Знаем, че мрежите за трафик на хора вече действат и най-безсрамно потъпкват всички наши директиви за убежище. Ако в момента дадем възможности и за смесване на двете законови процедури, то смятам, че бихме направили лоша услуга. Бихме отворили широко вратите на всякакъв вид неразрешими проблеми. Като на всичкото отгоре даваме възможности да просперират още повече и без това вече рентабилните престъпни мрежи. И в заключение искам да кажа, че целта на нашите изменения цели закрилата на сезонните работници. Разбираме проблема, разбираме и необходимостта от създаване на една привлекателна правна уредба, както се изрази комисията, която да бъде привлекателна за държавите членки. Благодаря на комисията, благодаря и на съвета за организираната следващата седмица среща, в която ще участваме. Благодаря. Сега има думата госпожа Сържентини. Благодаря, господин председател. Нека да се върнем отново към причините. Защо искаме норми? Защо искаме правила за сезонните работници? Що се отнася до нас, до зелените, ние смятаме, че има нужда от това да се е, регулират правилата за мигрантите в Европа. И това не трябва да се превеждат, не трябва да се а, превръща в тези лоши условия на труд, които виждаме при незаконните мигранти. Това може да се случи само единствено, ако приемам, че сме континент, в който получаваме мигранти, в който идват хора, които нямат никакво или почти никакво образование. Въпреки това обаче тези хора трябва да имат удачни условия на труд и на живот. Ние сме подали много конкретни предложения за проверките на място, защото е, именно по този начин се нарушават правилата. Ние можем да си приемем правила, но когато работниците откажат да работят в фабриките или пък да отидат в съответното стопанство и се получи оплакване, ние като че ли нямаме система, чрез която да реагираме. Някои казват, че това отваря вратата за незаконните мигранти да узаконят своето положение. Аз се надявам, че това е възможно за тези хора, които сега работят тук незаконно, да идват и да имат законен статут. Но не такъв е случаят. Да кажем, че някой, който пребивава незаконно и има престой от 6 месеца, ние знаем името му, знаем къде живее и след това този човек трябва да се върне в своята страна на происход. Това означава, че ние трябва правилно да организираме проверките. Може би държавите членки ще кажат, не, ние ще регулираме това и ние можем да кажем, че да, това ще е голям пропуск в начина по който организираме своята работа спрямо незаконните мигранти. Но това ще е наша собствена вина. Искам да кажа, че за нас това би било добре, ако незаконните мигранти се възползват от тези положения, върху които работим в момента, за да установят законен статут в Европейския съюз, но това ще отнеме доста време. Европа ще има все по-малко нужда от хора, които пребивават и работят тук незаконно Искаме лицата да работят при удачни условия на труд, да живеят при удачни условия и да получават правна помощ. От наша гледна точка това е първата стъпка към едно по-широко, по-широко обхватно законодателство във връзка с работната миграция. Не винаги говорим за сезонни работници, но по принцип има много работа, която може да се поеме от мигранти. Председателят, нека да ви припомня, че а, сега имаме много членове на Европейския парламент в залата, защото те искат да гласуват. Беше определено гласуването за 10.45, но все още има колеги, които искат да се изкажат. Моля ви да се изкажете накратко, така че да можем да преминем към гласуването в името на онези, които имат други задължения. Госпожа Ернст. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, mit der Saisonarbeit ist es so wie mit Благодаря. Смятам, че сезонната заетост е като приказката за зайка и за таралежа, които се надбягват и единия казва не бягай, не тичай, без да прави сметка, че надбягването и без това е неравно. Представете си Таралеж, сравнен с Заек. В момента сме точно на път да направим това. Да посеем семената на социалния дъмпинг. Да превърнем в таралеж това, което беше набрало скорост като заек. Трябва да дадем нова дефиниция, значи, на термина миграция. Няма понятие циклична миграция. Няма такова понятие в реалния живот. То е утопично. Тези, които вече пребивават законно на територията на Евросъюза, имат ли друг начин да си изкарват прехраната, освен да работят има случаи, в които в Германия понякога си затваряме очите пред една такава нелегална трудова заетост, просто защото нейната альтернатива е престъпна дейност. И това се случва не само в Германия, а и в други държави членки. Те биват толерирани на трудовия пазар, но не биват легализирани. Ето за това аз мятам, че поне бихме могли да им дадем възможност да се легализират на сезонно основание. Не е най-умното решение, но е поне някакво разрешение. Легализирането на нелегални емигранти в Германия е абсолютна кауза пердута. Изключително трудно. Друго нещо, което е важно е ясното, стриктно определяне на човешки, достойни трудови условия по силата на член 2 и 3, а именно да се прилагат всички изисквания, всички конвенции на Международната организация на труда. Това би могло да ни послужи като основание и в нашата работа, и в нашата работа по дефиниране на прилични, достойни условия на труд. Смятам, че не бива да прилагаме дискриминация по никакъв признак, бил той свързан с националността или с пола. Това е лесно да се каже устно, но когато стигнем до писмено определене на нещата, толкова сложни и многозначни неща, не винаги е лесно. По въпроса сега за дефиницията на сезонната заетост. Какво значи сезонна заетост? Сезоните са пролет, лято, есен, зима или се мерят по друг начин? Сезоните траят по 4 месеца, по 3, по 6 и това трябва да бъде определено в различните браншове, в различните ресори. Сезонът трае различен брой месеци. Ето и тук виждате, че има луфтове. Смятаме, освен всичко останало, че сме изключително взискателни към работодателите, че изискваме от тях почти невъзможното – има изменения, които предлагат да не се използват сезонните работници като вратичка за дана... за укриване на приходи и за избягване на данъчно облагане. Благодаря ви. С 15 минути закъсняваме, но в 11 часа точно ще започнем гласуването. Трима още има записани, по една минута давам на всеки, така че да приключим относително на време и да дадем думата и на господин Мораес. Господин Молдер, една минута. Много добре, господин председателю, но това трябваше да кажете в началото, а не накрая да бъдат ощетени само последните. трябва да се стремим към максимално широк консенсус и а, да търсим а, не най-малкия, а най-големия общ знаменател. За сега се ограничаваме а, до а, селското стопанство, градинарството, туризма. Но аз в никакъв случай, приветствайки идеята да бъдат консултирани социалните партньори, да се разширява безогледно възможността за незаконна миграция. Разбира се, и битовите условия, и заплащането трябва да отговарят на европейските ни стандарти. Това е ясно от само себе си. Но а, заплащането трябва да се отразява и разходите за връщане от дома, аз съм за 6-месечния срок. Една минута. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, господин Молдер, за това, че кратко, ясно и по същество се изказахте. Винаги се стремя да проявявам а, гъвкавост, когато съм председател, но сега вече се налага да бъда строг, защото самоограничението на членовете на комисията не винаги е на едно и също равнище и рискуваме непрекъснато да закъсняваме. Сега господин Кирки има думата. Благодаря. Наистина нещата са щекотливи. Всеки път, когато стане дума за сезонни работници, се налага да си припомняме, че интересите на работодателите не са задължително същите, като тези на служителите, на работниците и не само в областта на сезонната заетост. Нека обаче тук да сме особено стриктни и да уточним, че тук става дума за сезонните работници. Не става дума за търсещите убежище нито за тези, които са вече на територията на Евросъюза и искат да легализират престоя си. Тези три категории са съвсем различни и не бива да бъдат смесвани една с друга. Аз смятам, че имаме нужда от следните уточнения. На първо място, хронологичният период, за който говорим хронологичният отрязък от време. В някои държави сезоните са по-дълги, например зимата е по-дълга на север, отколкото на юг, лятото обратно. Тоест, календарната година може да бъде използвана и дефинирана като 12-месечен период. 12-месечен период, чиято половинка са 6 месеца, а не 9. След това, ако има стълкновение с национален правен режим, да има възможност за от, отказ от издаване на разрешение за престой и на трето място възможност за продължаване на трудовия договор или за смяна на работодателя. В областта, например, на хотелиерството идва нов работник и веднага получава работа, веднага бива наед. Ако обаче собственикът на хотела по някакъв начин потъпка още от начало неговите права, да се даде възможност на този работник да реагира, да потърси друг работодател. Промените обаче не трябва да бъдат не трябва да бъдат лековати като, като аргумент. Благодаря. Благодаря. Когато се наемат сезонните работници, до каква степен местата, които те заемат, се а, дават на местни? До каква степен се популяризира наличността на такива работни места на местно ниво? Тук става дума и за получаването на помощи за безработни. Когато отидахме в Розано, видяхме, че там има сезонни работници, които работят в ужасяващи условия, получават скандално ниски заплати и в същото време има незаети лица, които получават помощи, които са под минималната заплата, дори е по-малко от гражданите на трети страни. Защо има такъв случай сезонни работници? Защото работодателят ги е предпочел цел. Защо? Защото е по-лесно да ги експлуатира. Проблемът е, че много работодатели считат своите работници не за човешки същества, а за лесно заменяеми брънки в веригата по производството. Колко сезонни работници остават след този период, който е изтекал, след законовия период? Тук става дума за увеличаване на незаконната миграция. Благодаря. Благодаря. И сега нека да се върнем към господин Клод Мораес, преди да пристъпим към гласуването. Господин председател, не искам да забавям гласуването. Искам да кажа само, че докладчиците в Сянка много ясно показват разбиране към проблематиката и трябва да се работи по постигането на една категорична позиция, що се отнася до двусмислеността в някои от текстовете тук стоят, тук стои основния въпрос за постигането на баланс. Следващата сряда имаме среща и се надявам, че ще успеем да обсъдим въпроса с тях, както и с останалите 20 членове на парламента, които са предложили изменения. Наистина, техните предложения са много интересни. Искам да благодаря на господин Кофарат, на госпожа Пападополо за техните мнения. Много благодаря за становището, което толкова много помогна при работата по този документ. Много благодаря. Благодаря господин Мораес. Вече е крайно време да се захванем направо с така обявеното гласуване по бюджетните изменения и имаме списък за гласуване, който е предложен от нашия докладчик госпожа Франциска Келер. Искате ли да въведете темата или направо да преминаваме към гласуване? Да, Не, всичко е ясно, темата е известна. Но ако погледнете на страница трета от списъка за гласуване, Имаме 56, 46 и 56, 47. Те са посочени като тъждествени, а срещу тях стои плюс. Аз е, предпочитам тук да бъде отбелязан минус. Повтарям, 56-46 и 56-47, които са идентични, да бъдат маркирани с минус, а не с плюс. Благодаря. Добре, госпожа Ганц, мисля, че тя иска да оттегли едно от своите изменения. Госпожа Ганц, да, много благодаря. Е, искам само да кажа, че искам да из... Е, оттегля 5674 и 5647. Извинете, 5674. Това изменение искам да оттегля на страница 6. Благодаря ви. Добре, сега започваме. Надявам се, че всеки от депутатите разполага с електронната си карта за гласуване. Okay. Then we are getting started. Добре, нека да започваме. Започваме с изменение 5600 за против въздържали се отпада. 5601 и 5627, те са идентични за, против, въздържали се, приема се. 56-28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-02 и 56-29 идентични са за, против, въздържали се, приема се. 56-30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-03 за, против, въздържали се, приема се. 56-32 за, против, Въздържали се? Нека да проверим. Тук трябва да проверим електронно гласуване. Начало. Начало на гласуването. А, моята карта не работи, казва председателя. against. 22 за, 16 против. Два... И вашата машинка ли не работи за гласуване? Все пак става дума за 22 на 19 гласа. Дали да не повторим гласуването? Може би да. Да, нека да гласуваме отново все пак става дума май за 22 на 19 глас. И все пак се приема това изменение. 56-32. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. И по същата линия, 56. Да проверяваме, така ли? Добре, проверяваме. 56-33. казва председателя, проверка. Край на гласуването. 26 гласа против, 16 за, отхвърля се. 56-34. А всъщност това отпада, както Тридесет беше прието, так, нали така? 56. 35. Извинявайте. 5604 не отпада, защото предишното беше отхвърлено. И така 5604 за. Против. Отхвърля се. 5635 за. Против. Мисля, че се отхвърля. 5636 да проверим, да проверим по 35, 56, 35, начало. Край. 24 на 20, приема се. 56, 36, за. Против. Въздържали се, приема се. 5605. Не, това отпада. 5606. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Електронно гласуване 5606. Е гласуване. Край. 22 на 22. Отхвърля се. 56-37. Против. Въздържали се. Приема се. 56-38 отпада. 39 и 40 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56-07. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Така, преминаваме към 41-42, които са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5608. Тук имаме разделно гласуване по първата част за. Против. Въздържали се? Нека тук да проверим. Тук трябва да проверим по първата част на 5608. Проверка. Край на гласуването. 26 на 18. Приема се. И сега по втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56-43 за против, въздържали се, отхвърля се. 5609 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5644 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 56-45 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега по 46 и 47, които са еднакви. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка, проверка по тези еднакви, по тези идентични изменения. Начало, край. 23 гласа на 21 приема се. Приема се. 56-48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56-10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56-49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56. Всъщност имаме на 11. Всъщност 56-11 отпада, защото приехме предходното. Затова минаваме на 56-51 за. Против въздържали се, приема се. За 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, приема се. 13-то за, против, въздържали се, Нека да проверим. Нека тук да направим проверка. Проверка на 5613. Начало. Край. 20 на 25 гласа отхвърля се. Сега по 55. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, мисля, че се приема. Приема се. 63-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-то. Трябва да гласуваме тук по забележките.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 а, извинявайте, по 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега. Две еднакви. 23. 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Още две еднакви. 24. 69. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Проверка по 26 начало по 56-26. Край на гласуването. 27-18 гласа. Приема се. И 73-то за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме по проект, на Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Не. Не, нека да проверим. По изменение второ проверка. Електронно гласуване по изменение второ начало. Край на гласуването. 22 на 21 гласа приема се.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 Начало на гласуването. Изменение 6. Край на гласуването. 30 на 14 приема се. 7. За. Против. Сега вече не е ясно. Нека да проверим седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 22 гласа отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение в две части. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. По втората част за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 отпада. Така че минаваме на 10. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим 10 и изменение. Проверка на 10 начало на гласуването. Край на гласуването. 26 на 18 приема се. А сега минаваме на изменение 11. Устно изменение. Добре. По 11 за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка по изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 на 20 приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Проверка. Проверка по изменение 12. Начало. Двадесет на 21 гласа. Приема се но не бяха вдигнати достатъчно ръце. Но приема се. 14-то, извинявайте, 13-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Още веднъж проверка по изменение 13. По 13. то Начало на гласуването. Сега край на гласуването. 16 на 29 гласа, отхвърля се. И накрая 14-то изменение за против, въздържали се, приема се. Сега гласуване по текста, както е изменен, електронно гласуване, гласуване по изменения текст, начало на гласуването, край на гласуването. Да, 42 на 2 гласа, което означава, че проектостановището по бюджетните изменения е прието. Поздравления към госпожа Келер за работата, която е свършила. Благодарности към всички. Now we turn back to Iacolino. Yeah. Is that right? Yeah. Turn back to Iacolino. Продължаваме с доклада Яколино. Благодаря на всички. Много ви благодаря. Благодаря на всички, които участваха в гласуването. Моля ви сега за внимание. Веднага, без никакво бавене, продължаваме Точка 5. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешно-корпоративния трансфер. Сега говорихме за сезонните работници, но тук става дума за един също толкова важен въпрос в пакета а именно а, рамките на вътрешно-корпоративния трансфер. Докладчик е господин Яколино. 251 предложения за изменения са внесени. По този доклад ще чуем и комисията, и полското председателство, но първо докладчика господин Яколино. Си, грация, президента. Благодаря, господин председателю. Обсъждахме предложенията с докладчиците в Сянка, както и с председателството и Европейската комисия. Парламентарната ни комисия вече проведе е, разисквания, както знае и господин председателя, над 250 изменения е ясен знак за живия интерес и на политическите групи, и на парламентарната комисия към вътрешнокорпоративните трансфери. Тук говорим за временна миграция – затова се включва в общия пакет. Но тук не става дума за узаконяване на престой с задна дата, а по-скоро за гаранции, че определени лица ще могат да упражняват професията си на територията на Европейския съюз за своите работодатели, които са седалище там. Подчертавам, че говорим за територията на Европейския съюз, на държавите членки. Доста време посветих на разработването на темата, е, разгледах внимателно и внесените предложения. Днес нямаме време за подробни разисквания, но според мен има един-два въпроса, които имат първостепенно значение и там трябва да постигнем консенсус с Европейската комисия. В парламентарната комисия по заетост докладчикът работи съвместно с мен и по точка 150 от правилника потърсихме въпросите, по които има съвпадение на становищата на двете страни. И така а, изяснихме определението на понятието ръководители или менеджери и необходимостта от обективни критерии за човешките ресурси и за финансовата отчетност. Очевидно има възможност да се постигне компромис. Внесени са многобройни предложения по определението на понятието специалисти. И тук има възможност да се постигне единодушие. Колегите Де Йонг, Кристиансен и други наблягат на необходимостта от значителна подготвителна работа, когато говорим за командироване на, специалисти от едно поделение на многонационална корпорация в друго. Очевидно, в случая става дума за специалисти, които пребивават извън Европейския съюз и идват временно на неговата територия. Много задълбочено трябва да прегледаме текста, за да може регламентът да бъде достатъчно действие. Имаме и понятието вишисти или специалисти с висше образование. Следващата седмица ще работим по изясняването на това определение, заедно с докладчиците в Сянка – защото всяко от определенията трябва да се разглежда в определен контекст. Работим за компромис, има много добри предложения. След като изчистим определенията, то тогава ще се улесни много по-нататъчната работа. Определение за синя карта е дадено в други нормативни актове и там можем да заимстваме подхода стои въпросът и за срока, през който лицето може да работи или стажът, който се изисква предварително, за да бъде реализиран трансферът. Този въпрос трябва да бъде обсъден следващата седмица с докладчиците в Сянка. трябва да се изясни дали те ще имат право да идват със своите семейства. Господин Мълдър тук даде много ценно предложение. Като цяло, според нас, 60 дена е разумен срок, за да се прецени допускането на лицето и на неговото семейство на територията на Европейския съюз. Една рационална формула може да облегчи процедурата и да гарантира обвързаност е, с прилагането на нормите и на други директиви. Що се отнася до възнаграждението, очевидно, Ние регулираме до някъде условията за възнаграждение в Европейския съюз, но ако специалистите идват от Северна Африка, от други райони извън Европейския съюз, то тогава условията за заплащане са различни. Ако от Северна Африка, те отиват в Италия или в Гърция. Разбира се, че заплащането ще е друго. Важното е да не се стига до противоречие с нормативната уредба на национално равнище в съответната държава членка. Също така трябва да сме внимателни. Приетите норми да бъдат полезни да улесняват работата на държавите членки, а не да им създават допълнително бреме. трябва да се изясни въпроса за срока, в който се изчаква издаването на разрешително. Ние не бихме искали да отиваме твърде далеч. И същевременно не искаме да лишаваме определени сектори от економиката от възможности да ползват специалисти от е, другаде. През лятната вакансия не можахме да работим, кой знае колко активно по темата. Важно е да се посочи, че директивата трябва да може ясно и лесно да се прилага, предимно за млади специалисти, които могат да дадат ценен принос за своя работодател, да израснат е, в личната си кариера – и да работят в Европейския съюз, ако многонационалната компания, техния работодател, пожелая да ги командирова там. Като изцяло се е, съобрази с действащото законодателство, без да се създават допълнителни пречки за прилагането на общностното право. Поради тази причина, Ние провеждаме срещи с Европейската комисия, с докладчиците в Сянка и работейки по окончателните текстове, които ще бъдат предложени. Благодаря. Закъсняваме, влачим това закъснение на гърба си, не можем да се отървем от него. Трябваше да приключим 12, едва ли ще успеем. Просто искам да ви информирам, че трябва да се постараем много добре, защото и след обед имаме работа. Нека се придържаме към графика. Предлагам представителите на комисията и на съвета да взема думата. Госпожа Даян Шмидт от комисията иска да вземе думата. Виждам, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Наистина ще бъда съвсем кратка, тъй като няма много време. Няма да навлизам в подробности по точките, които станаха от темите за сезонните работници, но искам да благодаря, благодаря на господин Яколино за контекста, който ни представиха за цялата работа, която е свършена по този документ документ. Големия брой е, предложения за изменения показва, че това наистина е много щекотлив въпрос и трябва да достигнем до равновесие, до баланс. Един от най-деликатните въпроси е свързан с определенията. Няма да навлизам в подробности за това какво е ръководител, какво е специалист, но съм на лице, ако искате да обсъдим тези въпроси след заседанието. Винаги може да се обърнете към нас, да проведем двустранни срещи, на които да уточним тези въпроси. Много ви благодаря и сега представителя на полското председателство, госпожа Агнешка Шкиба. Искате ли да добавите нещо? Да, благодаря. И аз само две думи за благодарност, както вече всъщност направи комисията. Благодарности към господин Яколино. Както по въпроса за сезонните работници преди малко, така и този въпрос ще бъде обсъден на срещата следващата седмица, 13-14. и След това ще ви дадем отчет и по този въпрос. Благодаря. Colleague... Благодаря. Нека да чуем и госпожа Лиса Якобсари, която докладчик от комисията по заетост и участва в изготвянето на това досие. Е, Благодаря, ще бъда кратка. От страна на комисията по трудова заетост получихме 167 изменения. Някои от тях много интересни. Има изменения, например, в които се изисква от държавите членки да направят така, щото техните граждани в зависимост от ситуацията да бъдат третирани с приоритет. По въпроса за вътрешно-корпоративните трансфери, господин Яколино ясно обясни как, какъв вид процедура се прилага към тях при придвижванията им в а, границите на Евросъюза. Единственото, което остава да уточним е какво означава стажант. Няма точно определение за момента, но предполагам, че няма да е трудно. Сега, това, което аз, а, според мен и според а, моята политическа група, аз, значи, бих искала да се фокусирам върху член 14, тъй като там се споменава необходимостта от равно поставеност в областта на трудовото възнаграждение, социалните придобивки, условията на труд. Затова аз поставям специален фокус върху този член тъй като освен това, както споменахме всъщност и при обсъждането на предишната точка, тук са важни и тук е важен и преносът на пенсионни права. Всичко това ще бъде евентуално обсъдено и прието по време на следващото пленарно заседание. Аз самата и моята политическа група счита, че относно командированите работници и служители, би трябвало да прилагаме диференциран подход, защото ако в рамките на директивата за командирован персонал, ако позволим глобален подход, това всъщност би означавало създаването на един паралелен трудов пазар, нещо, което със сигурност искаме да избегнем. Затова съм съгласна с господин Яколино да се изключи строителният, предприемаческият сектор, тъй като експертите ни съветват да постъпим именно така. Благодаря и Очаквам отговорът от Еврокомисията. Благодаря. Благодаря. Има и други колеги, които искат да допринесат към нашата дискусия, господин Биркер. Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да поздравя господин Яколино за това, че представи темата, представи аргументите по един много сбит и изчерпателен начин. Имам само някои коментари. Първият. е свързан с подаването на формуляри на молби за заетост. В кои държави трябва да се подават тези молби? Не смятам, че трябва да се подават молби от една държава в друга държава. Просто ситуацията не е ясна. И в този случай трябва да дадем а, възможността на молбоподателя да си избере държавата членка, в която да подаде молбата. Втората ми, втория ми коментар е свързан с избягването на бюрократичните препятствия най-вече 10.7. И тук комисията казва, че работодателят трябва да докаже предоставянето на достойни условия на труд. Може би властите трябва да предоставят едно удостоверение, че няма нарушения на разпоредбите по трудовото законодателство. В противен случай ще трябва да принуждаваме работодателите да доказват, че предлагат достойни условия на труд. Моето предложение предоставя една много по простена перспектива. На трето място, коментар свързан с командироването. Тук комисията предлага да има ограничение и позоваване само на местоположението на клиента. Но това е от интереса на дружествата да се разширяват и това е и от наш интерес да виждаме създаването на нови работни места. И тук трябва да кажем, че командироването е възможно и до местоположението на бъдещи потенциални партньори. Може би тук нямаме достатъчно експертност и не е лошо да предоставим тази възможност на работодателите, т.е. да видим кои са местата, в които могат да се провеждат нови търговски дейности, да се създават нови работни места. Благодаря ви. I благодаря, господин председател, И аз приветствам усилията на докладчика да потърси колкото е възможно по-широк консенсус. Това е важно в контекста на убежището, на миграцията. По такива спорни въпроси, колкото по-широк е консенсуса, толкова по-добре. Във връзка с измененията, искам да подчертая, че е необходимо определенията да бъдат изчистени. Дадени са определения на различни категории. Не разбирам защо стъжантите е, с висше образование са изключени от е, тази възможност, когато а, е, се водят преговори с търговски блокове в други райони на света, може да се поиска реципрочност и да се помисли по този въпрос. Категорично подкрепям идеята за тригодишен срок. Според мен имаме други действащи норми на европейското законодателство, като например възможностите за работа а, в рамките на системата на синята карта. А тук трябва да се ограничим наистина до а, преместването на работници в рамките на една и съща корпорация и затова тригодишния срок е съвсем основателен. Друг е, доста спорен въпрос е, ще се изисква ли предварителен стаж 6 месеца или 12 месеца, за да има право съответният работник да бъде прехвърлен на работа на територията на Европейския съюз могат да се обосноват всякакви срокове. 6 месеца, 12 месеца. Според мен логично е да се докаже връзка с търговското дружество. Защото в края на краищата говорим за вътрешно корпоративен трансфер. По дефиниция говорим за хора, които са свързани с търговското дружество. И ако той има поделение в повече от една държава членка, то тогава трябва да се прилагат еднакви норми, въжащи за целия Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Енст сега има думата. Um- Благодаря. Наистина въпросът е сложен, тъй като има няколко опорни стълба. Всички се опитват да са гениални разписвачи на дефиниции, само че нещата понякога са чисто и просто езикови. Така както са разписани, така както са изразени езиково тук нещата на немски, например, е абсолютно неразбираемо. Става дума за стажантите стажантът значи, казват тук текста, че трябва да предостави дипломи, които да удостоверяват най-малко период от 3 години университетско образование. Тогава значи той не е стажант, а е вече чирак, в смисъл на човек, който се учи на определен вид професия. Това не е стаж стаж би било, ако преди това си завършил средно образование, защото в противен случай просто е невъзможно човек да има аспирации към позиция в дадена фирма, ако няма съответния образователен ценз. Разбира се, че можем да обсъждаме колкото си искаме, но просто няма да напреднем, ако не дефинираме ясно какво значи менеджер, какво значи управител, какво значи специализация. В Германия особено, преди да упражняваш дадена професия, съответно трябва да си завършил определен вид образование, да си да си се специализирал по определен начин и така нататък. И така нататък. Сега, когато става дума за граждани от трети държави членки, защо само гражданите от трети държави членки трябва да имат съответно приравнена диплома? Мисля, че не е нужно. Разбира се, че съм за 6 месеца като максимален престой, но намирам, че това е завишаване на критериите. Няма нужда да са 6 месеца. Разбира се, правите точните правила при определене на трудовото възнаграждение са изключително важни и равенството при тях. Благодаря. Благодаря ви. Не знам дали някой друг иска думата и след това ще се обърна към господин Яколино отново. Благодаря, господин председател. Когато говорим за вътрешно корпоративни трансфери, тук трябва да дадем приоритет на местния пазар. Когато имаме лица на местно ниво, които могат да заемат местата, това мисля, че не е удачно в такъв случай да идват хора от други държави. Тук не говорим за желание за мигриране, но това дава възможност на корпорациите да насочват миграцията към определени държави членки. Това всъщност представлява по-хуманна версия на трафика на хора. Тук говорим наистина за една политика на по-големите корпорации. Благодаря. Благодаря и последни думи от господин Яколино, господин докладчика. Много ви благодаря, господин председателю. С голям интерес я слушах казаното от колегите и високо го оценя. Ценя направените предложения за по-нататъчно обмисляне и обсъждане, защото наистина заслужават размисъл редица въпроси. Несъмнено, темата е много сложна, много деликатна. И поради това трябва да положим допълнителни усилия, за да балансираме подхода си, да упростим процедурите, да създадем подходящи условия за работещите и техните семейства, да се дадат гаранции по общото законодателство, като същевременно бъдат спазвани всички норми на действащото право на Европейския съюз. И е много трудно едновременно да се постигнат всички тези цели. Но така или иначе, когато бъде правилно структуриран този подход, ще се стигне до по-висока производителност, ползата ще е очевидна и затова си заслужава да се постараем. Трябва да изчистим определенията, както казаха и колегите, има редица неясни и неизчистени въпроси. В бъдеще ще има заседания, на които именно тези съществени въпроси ще бъдат обсъдени. До сега работихме много плодотворно и ще трябва да изясним дали сектора строителство ще бъде изключен или не. С удоволствие ще изслушам колегите, които имат категорична позиция, независимо от това дали тя е за или против. Също се отнася и до темата за стажантите. До каква степен те трябва да бъдат обхванати? Какво съдържание влагаме в понятието стажант? Надявам се, че ще стигнем до компромисни текстове за да можем да се справим с много големия брой внесени предложения за изменения. Но в края на краищата всички те са принос към усъвършенстването на доклада и са признак за интереса на колегите и желанието им да допринесат. Благодаря. Мисля, че Изчерпахме тази точка от дневния ред. Ще бъде организирано допълнително заседание на докладчиците в Сянка, така че да бъдат обсъдени подробно внесените предложения. С това Приключваме работата по тази точка от дневния ред и продължаваме заседанието със среща на координаторите. За останалите колеги искам да кажа, че продължаваме заседанието в 15 часа. Благодаря.